Good morning, everybody. Добър ден на всички. Въпреки ограниченията брой членове на комисията, които са тук, нашите колеги от НЕП са в Хелзинки, но ще започнем днешното ни заседание. Първо приемаме дневния ред. Ако нямате възражения, Смятаме, че проекто дневния ред е прият без а, някакви промени. Agenda. Then I have some... Няколко съобщения на председателя. Първо ще организираме семинар за мозъка и нов подход към мозъчните заболявания, организиране от работната група, която се съпредседателства от Соледа Труис и Петър Ле. На 21 ноември от 10 до 12 ще се проведе този семинар. Днес имаме превод на 21 език, освен естонски, латвийски и Гайлик. Както обикновено, нашето заседание се излъчва по интернет. След това трябва да ви кажа няколко думи за междуинституционните преговори относно последиците от използването на пластмасови е, продукти и последиците за околната среда. На 6 ноември в парламента бе проведен първият неформален трилог. Е, по време на това заседание между парламента, комисията и, парламент, и е, съвета се обмениха няколко мнения и информации между с, с, а, законодателите. Бяха обсъдени мерките за намаляване на потреблението, член 4, анекс 1, е, ограничения за пускане на пазара на продукти, член 5, анекс 1, отговорността на производителите, член 8 и е, разделното събиране на отпадъци, член 9, е, е, беше решето, решено, че на техническо заседание ще бъдат е, доуточнени тези въпроси. Следващото заседание ще се провере на 28 ноември в е, Брюксел. И сега минаваме към първата дискусия за днешният е, ден. Става дума за съвместен дебат относно е, приложението на директива 128-2009 година за устойчиво потребление и използване на пестициди и Гютеланта е нашият е, докладчик. Що се отнася до структура на на нашата дискусия. Ще дам първо думата на представителя на службата за научни изследвания за съответно представане на темата и след това разполагате с 15 минути, за да представите вашето изследване, а след това ще дадем думата на нашата докладчица, която тук що дойде, след това на докладчиците в Сянка и след това всички други членове на нашата комисия, както и на комисиите Агри и Пест. Сега давам думата на пред представителя на а, службата за научни изследвания. Няма да ви отнема много време. А, бих искал да благодаря и на външните изследователи, които ни помогнаха при извършване на това изследване. Давам думата на двамата колеги, които ще представят двете а, това изследване. Даниел, дами и господе, заедно с а, колегата Горни ще ви представиме резултата от а, нашето изследване относно приложението на директива 128 от 2009 година за устойчиво използване на пестициди. After a short introduction recalling... Uh, първо, uh, целта, методологията, uh, след това препоръките, а преди препоръките основните ключови аспекти. Uh, Изследването е пост оценка на директивата, нейната нейното транспониране и прилагане в различните държави и страни. Осемте принципа също така на интегрирано използване на пестициди. Нашата методология беше двустепенен подход. Първо, приложението на директивата и съответно съгласно критериите за оценка последователност, ефективност, ефикасност и европейска добавена стойност. За целта използвахме информация събрана от различни източници, включително и интервю с заинтересованите а, оператори. А, разгледахме три основни а, е, проблема. Първо, разработване на проекто хармонизирани показатели за риска, второ оценка за използването на за приложението на директивата е, с цел е, ограничаване използването на пестициди и последниците за околната среда. Извършихме и три е, изслед, конкретни изследвания, но преди това искам да кажа е, следното. Директивата включва ново, нов обхват, който преди това е, поле на действие, което преди това не беше обект на, е, регу, на регулаторно правила. На... Нашите наблюдения са следните. През последните 8-10 години се наблюдава статукво е, при изпълнението на директивата. второ, можем да кажем, че получихме доста добра е, удовлетворителна информация от е, заинтересованите страни, националните органи и операторите. Сега, Що се отнася до състоянието на нещата, според операторите директивата продължава да изпълнява необходимите функции, спомагайки за намаляване потреблението на пестицидите, но според тях целите не винаги са твърде добре очертани. Що, що се е, отнася до е, правното основание и е, необходимостта и целенасочеността на директивата, можем да кажем, че в някои по-важни области, като оценката на рисковете в областта на хранителната верига и така нататък, не, съответните правила не, не винаги са, се прилагат целесообразно. Що се Що се отнася до ефективността на директивата, смята се, че все още има какво да се желае, що се отнася до обучението на е, лицата, които са свързани с нейното приложение. Две страни е, смятат, че трябва да се направят допълнителни изследвания за намаляване на риска и за оценка на въздействието не са, няма също така наличност на инструменти за измерване резултатите от приложението на директивата. Що се отнася до ефективността, има липса на ресурси от гледна точка на експерти, специалисти, както и бюджетни ресурси, няма необходимите средства за развиване на научни изследвания, както и се смята, че не, не, е, непрекъснато се намаляват ресурсите и няма възможност да се предостави необходимите консултативни съвети на, е, на фермерите и другите заинтересовани лица. Е, необходимо е е, отговорните органи и съответните заинтересовани страни и фермерите да провеждат по-задълбочени обсъждания относно е, резултатите и е, необходимостта за бъдеще за развиване на, на допълнителни инструменти. Е, между 2005 година и 2015 година са били развити е, два вида подхода, които описваме в е, нашият, нашият доклад. През последните години обаче се е, наблюдава недостатъчно развитие на необходимите показатели, както и недостатъчна съответствие между показателите, прилагани в различните страни. дър... държавите членки са прияти мерки за намаляване на риска по силата на регламент 1107 от 2009 година, както също така в някои държави членки са приели и допълнителни мерки на, на доброволна основа при всички случаи националните стратегически планове не включват а, точно определените подходи, а, използвани в ръдевите членки. А, и че последната част на изследването е посветена на присъствието на токсични и опасни химически вещества в питейната вода. Извършен, извършва се мониторинг на качеството на питейната вода по силата на директивата, грамковата директива за водата. Що се отнася до социално-економическите и екологични изследвания, свързани с качеството на питейната вода. Нашето заключение е, че подобни изследвания не са необходими, тъй като те са твърде е, скъпи и не дават необходимите резултати и, също, и времено не е, гарантират, че могат да представят конкретни резултати относно присъствието и последиците от е, присъствието на пестициди в е, питейната вода. Какви са нашите е, препоръки? Смятаме, че националните органи трябва да играят активна роля при приложението на директивата, не само да, да изпълняват контролна, контролни функции, но и да имат проактивни, да извършват проактивни действия, че трябва да има по-широко сътрудничество между националните органи на държавите членки и да се осигури по-голяма координация между различните действащи оператори. също така да се, да се развиват повече инструменти от общоевропейско равнище за обмен на информация и други. Смятаме също така, че държавите членки и в плановете на отделните държави членки трябва да бъдат включени количествени цели да има също така е, строго разписани е, цели и график за тяхното изпълнение. Е, допълнителни препоръки. Препоръчваме следното. Националните органи трябва да отчитат необходимото време за, за подготвянето на допълнителни мерки, да се търсят альтернативни решения в процеса на постепенното отпадане на глифозата и други пестициди също така да се търсят специ, специфични мерки, това, което въжи за селското стопанство в Испания, в никакъв случай не може да бъде приложено в Полша. Необходимо е също така да се създават много, да се създаде многопрофилен подход към решаването на проблемите, чрез създаване на платформи и така нататък. Също така предлагаме да се извършат допълнителни изследвания относно превенция на, на риска и да се разработи техниката за комуникиране на тази информация на заинтересованите а, лица. И още последните ни препоръки за измерване на постигнаните резултати. Трябва да се развият нови по-резултатни показатели за отчитане на риска на основата на вече съществувалите, е, включително да могат чрез тях да се отчитат е, конкретните резултати, да има е, по-амбициозен и по-широко обхватен метод за събиране и обработване на информацията, свързана с използване на пестицидите. Приканваме ви да се запознаете с цялостното изследване, което съдържа много цифри и други е, заключение. Благодаря ви, благодаря ви, че се вписахте в времето, което и беше отредено. Сега давам думата на докладчи. Благодаря, господин председател. Благодаря и за чудесния доклад, за чудесното представяне от е, службата е, за изследвания и на Европейския парламент е, за резултатите. Аз ще направя своето представяне и ще се върна към доста от споменатите вече въпроси. Устои директивата за устойчиво използване на пластмасите е в сила от 2012 година и показва в много отношения, че устойчивото използване на пестицидите в Европа е възможно чрез ограничаване на отражението върху човешкото здраве и околната среда и поемайки по пътя на интегрално управление институцията, това, което речем IBM. Това наистина е основният инструмент Европа да се насочи към по-устойчиво земеделие с добро ниво на производство на храни, като същевременно поетапно изведем от токсичните вещества от нашите почви. Текущата реформа на ОСП, както и цялостния дебат за процеса за до лицензиране на пестициди за Европа, мисля ни дава повод да се вгледаме в изпълнението и приложението на директивата в държавите членки. Аз съобразих моята работа с от доклада и доклада за оценка на Европейската комисия, комисия както и на току-що представеното изследване на службата за проучвания на парламента. Днес имаме ясен поглед върху състоянието на нещата с тази директива, въпреки че има напредък в държавите членки при приложението на части от директивата, е, цялостното и приложение е крайно неудовлетворително. Има още много какво да се желае. Е, всъщност вместо да намали употребата на пестициди в Европа от средата на 90-те години нараства. И въпреки, че има нови продукти, които могат да се използват, тяхното приложение като средно равнище не е наразнало. Е, всъщност, използването на пестициди играе важна роля в европейското земеделие, поддържайки здравето на растенията, опазвайки ги от болести и все пак факта, че пестицидите също могат да имат отрицателно отражение върху човешкото здраве, екосистемата и а, да се отразят на загубата на биоразнообразие, включително широк, сериозно намаляване на популациите от насекоми. Разбира се, ние трябва да пазим човешкото здраве и околната среда от а, с, сериозни, от вредни химикали. Пестицидите създават такава опасност, защото влизат и в а, фураж фуражите и по този начин влизат в цялостната продоволствена верига. Неприемливо е да има ем, пестициди, които все още се използват, въпреки че има сериозни подозрения за тяхното отрицателно въздействие. Тези вещества трябва да бъдат определени възможно най-скоро по новите критерии и използването им в производството на пестициди не трябва да се допуска, а такива пестициди да не се допускат до пазара. Всичко това има отражение върху производството на храни. Всички знаем, че опрашването играе важна роля върху производството на храни, но насекомите измират поради неустойчиво използване на химикали и това създава много сериозна ситуация за Европа и света. все по-ясно става, че сме изправени пред огромно предизвикателство, ако искаме да предотвратим разпада на екосистемата и биоразнообразата. Неодавна Световния фонд за животните WWF излезе с тревожни статистика за това, че от 1970 година са е, изчезнали много видове, а 75% е намаляването на насекомите в Германия за последните 30 години. В тези и други научни изследвания като причина се посочват пестицидите в земеделието, като една от причините за тези тревожни ем, явления и развитие. За да бъдем по-устойчиви, не просто днес, но и в дългосрочен план, ясно е, че не можем да продължаваме с активните интензивно използване на пестициди. Това означава, че използването на пестициди не е съвместимо с устойчивото развитие и за, не на последно място, защото води до резистентност. И е тревожно, че държавите членки не обръщат сериозно достатъчно внимание на разпоредбите на директивата. Факт е, че има известен напредък е, по отношение на техническо оборудване и обучение, както и сертификацията относно възможно най-добрите начини на пръскане с пестициди, но въвеждането на альтернативни технологии не е достатъчно добре популяризирано, а те са отрешаващо значение за намаляване на пестицидите. Нещо повече. Липсва яс... Липсват ясни количествени цели и а, планове за действие. 21 държави членки има, докладват, че имат цели, само 9 от тях говорят за намаляване на пестицидите. Има държави членки, които е, залагат на цели за намаляване от, на пестицидите и опасността, но единствено пет държави членки говорят за альтернативни решения и само четири на практика ги прилагат. Тревожно. Так, това означава, че ние ще трябва да имаме конкретни количествени е, качеств, и качествени критерии и срокове, но такива липсват. Това прави невъзможно следенето на развитието в Европа е, още повече, че много от плановете за действие не, не казват как ще се следи резултатът. Е, е, и когато говорим за интегралното управление на болестите, така нареченото IPM, е, предполага да се достигнат до нива, които са економически и екологично приемливи и намаляват от рисковете за човешкото здраве и околната среда, прилагайки биологични методи за борба с заболяванията по растенията. За жалост, тези принципи не са включени в критериите на държавите членки. По-скоро това е една покана към фермерите, а не се изисква да спазват принципите на интегралното управление. А тук има огромен потенциал е, за намаляване в отрицателното отражение на пестицидите. И държавите членки трябва възможно най-скоро да пристъпят към подобни действия един начин за това е да се включи кръстосано съответствие по тази директива и преките плащания по ОСП. Това според нас е сериозен шанс да въведем интегрил, интегрираното управление. Докладът ми също така подчертава необходимостта за търсене на альтернативи на конвенционалните продукти, като нискорискови продукти. Това едновременно с това ще допренесе за устойчивото земеделие и ще даде по-големи възможности за работа на земеделците с нови варианти. Знаем, че много фермери предпочитат консервативни ефективните пестициди вместо новите средства. Не е това решението, но разбира се, те на първо място мислят за по-добри добави. Трябва да променим стимулите, така че фермерите да се откажат от пестицидите и да преминат към по-устойчиви нехимически решения. Затова изследователската и развойна дейност е особено важна за защита на настоящи и бъдещи заболявания и тук намаляване зависимостта от пестицидите, увеличавайки растителната защита при по-нисък риск. Това предполага действие. Друга основна констатация относно хармонизираните показатели за риск. Въпреки ясните задължения по член 15 от директивата, комисията все още не е излязла с такива показатели, които да отчитат напредъка при намаляване на риска и ограничаване на пестицидите, като се даде възможност за обективно измерване и съпоставка между държавите членки. Тук е необходимо действие. И накрая като е, форматът на доклада е доста ограничен. Ще включа допълнителни изменения за, за нови компоненти. Разбира се, аз с радост ще очаквам приноса на колегите следващата седмица и очаквам във взаимодействие с докладчиците в Сянка да постигнем балансирано решение с оглед на важната работа, която ни предстои. Е, благодаря, казва председателят. Има колеги, които е, е, искат думата, но първо ще чуем докладчици в сянка. Благодаря. Благодаря на колежката за доклада. Очаквам плодотворно сътрудничество и добри резултати. Няма да повтарям всичко казано, но наистина все пак искам да се спра на няколко точки в измененията, предлагани от Алде ние предлагаме ниско рискови альтернативи, нещо, което неизменно повтаряме в Европейския парламент. Търсене ниско, на нискорискови вещества, което може да стане по-бързо. Освен това, стимулиране на IPM, което трябва да влезе в новата ОСП, като се потърси съответен еквивалент за екологизацията. Е крайно време е в ОСП да имаме ясни изисквания относно екологизацията. Това е свързано по-скоро с начините на измерване, но аз бих се насочил по-скоро към целите и резултатността. Това трябва да бъде подходът, на който да обърнем по-голямо внимание. Много се бих искал да имаме по-пропорционалните, така наречените екосхеми, които са подходящи, но не винаги. Но е, и е хубаво да ги разширим, за да подменим сега съществуващия подход в ОСП. И освен това трябва да видим какъв е резултата от IPM, как как техническия прогрес може да повлияе тук. Това е едно много добро съчетание и дава възможност за добри резултати и тогава може би като последна резерва да използваме екологично чисти вещества вместо пестициди в защита на вашите на, на обработваемите площи. Ако използваме по-малко химически вещества, риска може да се окаже по-нисък, по-малък, отколкото при е, е, високо рискови вещества. Така че е хубаво компетентните органи да оценят риска, вместо да казват това е вредно вещество, това е ниско рисково вещество, използвайте само ниско рисковите вещества. Нека да видим какъв е практическия резултат от това и дали, да помислим дали използване в малки дози, но ефективно на пестициди няма да се окаже добър аргумент с оглед намаляване на риска. Това е което имам да кажа. Благодаря. Председателят, благодаря. <coughs> Госпожа Хазенкап, благодаря, господин председател устойчивостта при, и пестицидите са всъщност трудно съчетаеми за мен понятия. Настоящото използване на пестициди е знак за интензивното производство на хранителни на храни. Оцелят се високи добиви на ниска цена, но това означава много химически пестициди, с отражение върху здравето на хора, животни, върху състоянието на водата, върху състояние на цялата екология. Да не е, говоря за измирането на пчелите и други опрашващи насекоми. Мисля, че докладът е много сполучлив е, е, изхождайки от принципа на превенцията. Критикува се недоброто приложение в държавите членки, целят се ясни и измерими цели за количественото окачествяване и намаляване използването на вредни за хората и животните вещества. Нуждаем се обаче от преходен период. Трябва да работим в дългосрочен план, за да може да не, в един ден да се откажем от пестицидите изобщо. Благодаря, казва председателят. Сега ще чуем други изказвания на на членове на нашата комития, включително на Агри, първо изказване. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Гутланд, защото смятам, че нейното изложение беше много ясно. Стана ясно, че действително, спешно трябва да намалим употребата на пестициди. Бих искала да съобщя на колегите изследване, което беше направено в групата на зелените. Взехме около 150 доброволци от 6 европейски страни и е, подложихме на тестване 30 пестициди, като взехме за проба косите. Знаете, че е, косата е интересна, защото 1 см отговаря на експозицията на пестициди за един месец. Е, двама от трима европейци са заразени. Има пестициди е, в средни стойности повече от 60%. Имаме предвид европейците подложени на тест. Тоест, положението е много сериозно. Не може да се каже, много хора не са заразени. Тък му обратното, макар и да ядат биологично произведени храни, пак са заразени. Много е интересно да се види с какво са заразени. Например, фитронил. Фитронил, който навлиза в селското стопанство от 2017 година. Обаче във вашия доклад трябва да посочите, че има зараза не само от пестициди, които се използват в селското стопанство, лекарство, но също така и биоциди, защото в фитронила, например, активното вещество е биоцид. Е, примерно в двойка, е, където има е, зараза от една величина, да кажем, при детето има три пъти по-силна зараза. Тоест, това се отразява на здравето. Е, Плуркорифос, който се намесва в 8 държави. Във Франция, например, го откриваме в косата. Това е продукт, който непременно трябва да бъде забранен. Та, това, искам това да се отрази във вашия доклад. И накрая, завършвам. Ако прочетете нашия доклад, е, той е на лице. Има изследвания направени от лаборатория в Страсбург. Много е интересно да се види каква е заразата е, е, юношите от 10 до 17 години са най-заразени. Тоест положението е много спешно по отражението върху здравето. Каква е представата за Европейския съюз? Е, страни, където не се защитава здравето на хората. Има е, десетки, десетки пестициди. Тези, които нарушават ендокринната система, които са на пазара. Или глорки в козата, който е канцерогенен, който също е на пазара. Продукти хуназол, който също е в е, Пробата също е на пазара. Искате да убиете европейските граждани. Намирам ви лековати. Много лековати са ви предложенията. Трябваше да заявите. Трябва да се тръгне към забрана на е, канцерогенните вещества, на тези, които нарушават ендокринната система. Просто спешно трябва да бъдат забранени. Освен това, трябва да атакувате Европейската комисия. Тя трябва да посочи критерии. Виждате колко време и трябваше за да посочи критерии. Критериите вече са на лице, но се казва, ще е, умалуважим веществата, които вредят на ендокринната система. Трябва просто да бъдат забранени. Знаете, че всички зелени са проевропейски настроени. Трябва да се каже, в Европейския съюз прямо отделния, останалия свят се защитава по-добре здравето. Вижте, например, за енергията. Трябва да има управление. Казвате, има страни, където има намаление. Аз най-добре знам, защото съм французойка. От години се казва на съскостопарските производители, намалете потреблението на пестициди. През 2017 година те се увеличават. Говореше се за 50% намаление на използването на пестициди до 2025 година. Виждате, че те само се увеличават. Защо? За това не са виновни съскостопарските производители, а техните синдикати, като ФНСА във Франция, които тикат е, е, производителите е, да използват пестициди, защото синдикатите са пряко свързани с тези, които търгуват на едро. В ОСП Добре, нека да говорим за СП, ОСП, но тя насърчава интензивното замеделие. Интензивно замеделие предполага употреба на пестициди. Така че според мен във вашия доклад има някаква констатация, но той не е нападателен. Е, под, с такива доклади ще ни уморите всички на бавен огън. Виждате, че положението е спешно. Епидемии на рак, малформации на плода. Всичко това е доказано. Вие казвате, трябва да намалим пестицидите. Трябва просто те да бъдат забр... забранени. Развиват се научните изследвания, научно-развойна дейност за продукти, които не са толкова отровни. Иска се оценка. Но аз лично смятам, че е, просто се срамувам от Европейския съюз. Просто се срамувам, като гледам как в нашето селско стопанство се увеличава употребата на пестициди. Говорите за устойчивост. Устойчивост за химическата промишленост. Това е вярно. Вие защитавате химическата промишленост. Мисля, че е, доклада на колегата е чудесен, но трябва да се отиде много по-далеч. В момента е, санитарното положение, положението с здравеопазването е спешно. Председателя, благодаря. Ако никой друг не иска да вземе думата, е, то тогава. А, извинявайте, господин Хайтема, да, е, съвсем е, накратко искам да реагирам показано. Искате ли да забраните и алкохол? Въпрос. Е, кратък отговор за краткия въпрос. Да забраним алкохола. Ако пиете една чаша на ден, може да има антиоксиданти, които се отразяват положително на здравето, но трябва е, да се забрани. Но никой няма да умре от една чаша алкохол. ако изпиете една чаша клопи хуразол или клопи гликоз, айде пинете една чашка да видите в какво състояние ще изпаднете. А, а, ако, ако, ако има проблеми с алкохола, не може е, всичко да се смесва. Председателя е, да, действително бързи реакции по въпроса, но има ли последно изказване от господин Балшо? Благодаря. Аз също искам да отговоря кратко на тези лоши въпроси. За алкохола. Да, всеки има възможност да решава дали да употребява алкохол или не. Докато при пестицидите ако в храната ви са попаднали пестициди, то тогава потребителя дори не го знае. Потребителя не знае дали има пестициди в храната и няма избор. Така че е, избор е огромен. Председателя, благодаря. Бл продължаваме. А, е, а, е, е, да, става все по-интересно. да. Аз а, съм от страна, която произлиза, аз, където, която е известна с хубавото си вино, така че не искам да се забранява алкохола. Колкото до въпроса, на който се спираме, искам да кажа какво е положението в Австрия. В момента ние сме председатели на съвета в на Европейския съюз. Има много области, където можем да служим за пример, но в конкретния случай не можем да служим за пример. Е, ние изнасяме биопродукти, но е, като цяло става ясно, че е, това не води до общо намаление на употребата на пестициди. Виждаме, че остава едно и също нивото на употребените активни вещества от 90-та година насам. С други думи, има все повече активни вещества в пестицидите, които се използват. От последните години, е, въпреки различни екологични програми, няма никакво подобрение – по-скоро еволюцията е застрашителна. Това не се отнася само за Австрия, но и за Европейския съюз като цяло. Председателя, благодаря. За сега Давам думата на следващия изказващ се. Благодаря на докладчика на научното изложение. Аз мисля, че Обикновено в законодателството се придържаме към ясни цели в областта на политиката. Винаги обаче има проблем с приложението на това законодателство. Има, има задължения в е, е, закъснения в държавите членки, а понякога и закъснения в действие на комисията. Така че и искам да се спра на действията на държавите членки и на комисията. В момента държавите членки преразглеждат националните си планове за действие и навсякъде ние казваме, че очакваме подобрения в националните планове за действие, очакваме по-амбициозни цели, по-измерими е, мерки, за да сме сигурни, че тези цели се постигат. За момента 11 държави членки е, са ни е, представили преразгледаните си планове за действие. Очакваме останалите да го направят до края на годината и тогава ще е, преценим всеки национален план. Ще направим доклада до комисията и до парламента следващата година и там ще посочим дали държавите членки взимат предвид очакванията и коментарите, които правим. По въпроса за риска и в двете изложения стана дума за това, в момента а, ние сме посочили хармонизирани показатели за риска. И с, държ... с държавите членки сме работили в работна група и по комитет за разбиране. И днес се обсъжда въпроса в работната група. Публичната консултация започва следващата седмица и се очаква гласуване по хармонизираните показатели за риска в съответната работна група през януари. После те ще бъдат предложени в парламента. Т.е. комисията ще разработи показатели. Надяваме се държавите членки да се съгласят с показателите, които сме разработили разработили. Остава въпроса за интегрирания менеджмент. Трябва да има критерии за оценка. Споделяме безпокойствата. Понякога това се включва в преразглеждането на ОСП. Това е едно от условията, но за целта трябва да има оценими критерии, да можем да оценим самите с костопански производители, доколко отговарят на критерии критериите или не. Ще работим по този въпрос с държавите членки през 2019 година, за да има критерии приложими на ниво селско стопанство, отделно стопанство. Има проект за научни изследвания. Е, ние е, е, започваме сътрудничество с държавите членки през декември тази година. Е, включваме посещения в отделни стопанства, за да покажем на хората, които правят преценката, как се прави тя. Има специална работна група, която е, ще е, заседава в началото на следващата година по критериите. По независимия съвет. Това са изисквания. Всяка държава членка трябва да има служба за съвети на съскостопанските производители и се надяваме, че след като бъдат разработени критерии за оценка, ще има механизъм за да се сведе информацията на местно ниво, чрез услуги за съвети на отделните производители. Тъй като е, въпросът е сложен, предвид е, времето, с което разполагаме, е, ще спра до тук. Искам само да кажа, е, че е, ние споделяме безпокойството за продукти с по-малък риск. Комисията предложи план за действие по биоконтрола. Държавите членки трябва да го приложат и ние ги насърчаваме да предоставят все повече продукти с по-малък риск. Искам да посоча, че показателите, които разработваме, целят да насърчат държавите членки да използват продукти с по-малък ниск. Става въпрос за продажба на пестициди, но също така информация за рисковете от пестицидите. Ако използвате пестициди, които са високи рискови и особено по силата на дерогации, то тогава трябва да не се посочва само обема на пестицидите, но и опасността, която предизвикват те. Така че е, трябва да се предпочитат пестициди, при които риска е по-малък. Така че ние не преценяваме само обема, ние преценяваме и риска, който се съдържа в съответните пестициди. Председателя, благодаря. Сега отново ще дам думата на ИПРС за кратка реакция на проведната до сега дискусия и предложенията на Европейската комисия. Благодаря. Е, след е, всички тези забележки, аз не си отбелязах много въпроса. Може би искам само да отговоря на госпожа Риази да реагирам на коментарите и за това, че няма достатъчно амбиция в заключенията на нашия доклад. Например, по е, заразяването, забраната на опасните продукти или показателите за висок риск. Ние сме извършили проучване като наблюдатели. Проучване върху директива, върху правната рамка за използването на пестициди, забраната за опасни продукти. Е, това е на ниво регламент 1107 е, по регулирането на фитопродуктите. Така че въпроса за забраната на опасните продукти не се вписва в рамката на нашето проучване. Е, ние е, разгледахме само употребата и като наблюдатели е, ние преценихме доколко се прилага директивата и предвидните по нея задължения. Та, в заключение, една от ключовите въпроси по директивата е, че времето на политиката не е нито времето на научните изследвания, нито на развойната дейност. Ние не говорихме достатъчно за резултата по прилагането на директиви за интегрирана борба или за альтернативи. Има альтернативи. Говорим за инструментариум, който замества химическите продукти. Но такива инструменти не са задължителни. Те не съществуват задължително. В много области те дори не съществуват. Трябва да бъдат развити и това изисква време. Това е. Това е основният коментар, който исках да направя в отговор и по-скоро като реакция на направената забележка. Председателя, благодаря. Сега давам думата на докладчик. Благодаря. Още веднъж още веднъж благодаря както на Европейската комисия, така и на представителите на ИПРС за направеното в момента изложение, за проучването, което беше много ценно за мен. Аз съм насърчена от проведената дискусия в нашата комисия. Е, чувам е, подкреп от страна на колегите. Подкрепят ме да проявя амбиция, да се занимая с сериозни въпроси, свързани с човешкото здраве, с околната среда ние е, е, трябва да сме сигурни, че е, докладът е силен. Той ще помогне за е, приложението на директивата на практика. Да сме сигурни, че са на лице инструменти, за да може за в бъдеще производството да се, спа, да се съобразява по-добре с човешкото здраве и с околната среда. Много се безпокоя, когато виждам е, как е, загиват насекоми след интензивна употреба на пестициди пестициди. Това се отнася и за други животни. Цялата екосистема е застрашена поради неустойчивата употреба днес. Аз съм обезпокоена и днешната дискусия ме насърчава. Виждам, че и колегите се безпокоят за човешкото здраве, особено когато говорим за вещества, които нарушават действието на околната среда. Трябва да сме сигурни, че човешкото здраве се защитава. Благодаря ви за днешната дискусия. Очаквам измененията и дискусиите с докладчиците в сянка. Благодаря председателя. Крайният срок за измененията е 13 ноември в 11 часа. Гласуването в нашата комисия ЕНВИ се очаква да бъде на 21-22 януари и ще е, гласуваме в пленарна зала по време на пленарната сесия през 2019 година през февруари. Благодаря ви за проведената дискусия. Пристъпваме към следващата точка. Доклад по изпълнение на регламент 1 на колена черта 2005 за защита на животните по време на транспортирането на животни по суша и по вода. Госпожа Карин Каденбах е докладчик в нашата комисия и незабавно и давам думата като докладчица. Благодаря. Не зная дали чисто процедурно не е по-добре е, да, погово... да чуем накратко за изследването или да започна направо с нашето становище. Оставам на вас да прецените. Okay. Um, Нека да започнем. Не съм убеден, че, убеден, че имаме доклад от но разбира се, при необходимост можем да чуем и службата за изследвания, така че предлагам да чуем вас, а пък след това при дискусията можем да включим допълнителни моменти. Благодаря и здравейте всички. Става дума за проект на становище на наш на ЕНВИ за приложението на директив на регламент 01-2005 относно защита на животните по време на транспорт, транспорт депортиране. По член 44 от процедурния правилник, за това отговаря и комисията Агри. Хиляди животни ежедневно се транспортират в Европейския съюз и условията на транспорт са много различни. Тук искам да благодаря за изследването на нашата служба за транспорта на животни, където се отбелязва много пъстра картина с променящи се условия за транспорт и с е, области, в които е насъщно необходима промяна. Още през 2012 година бях докладчик в Сянка доклад по собствена инициатива по този въпрос и е интересно и бих казала тъжно, че днес се занимаваме с същите въпроси, както тогава. Все още животните се транспортират твърде дълго на твърде дълги разстояния при неподходящи условия. На външните граници почти не, няма промяна във времето за изчакване, а горещото лято на тази година доведе до драматични събития, а проверките са спорадични и е, много разнородни. Както каза, говорим за директива от 2005 година. Тази директива има значително подобрение, е, отражение върху хош при транспорта, но има и сериозни проблеми. Преди всичко и жалко е, че само ще говорим с комисията, защото всъщност би трябвало да говорим предимно с държавите членки, защото тези проблеми се да дължат преди всичко на това, че изпълнението в държавите членки е недостатъчно и приложението на регламента не, не се извършва навсякъде еднакво сериозно. И тук се обръщам към комисията. Жалко е, че много от планираните а, а, мерки а, е, трябва да бъдат а, включени до 5 години. Така че можем да очакваме изключения. Транспонирането на животните е, е въпрос, който трябва да се разгледа от нашата комисия в смисъл от гледна точка на здравето на животните и на човешкото здраве зависимостта между двете е толкова силна, че трябва двете да бъдат разгледани едновременно. Всичко свързано е, с, с хуманното отношение към животните. Това се отразява на качеството на продуктите. Ако те пътуват при е, нехигиенични условия, при лоши условия, това също ще се отрази на разпространението на заболявания. В е, е, живота обикновено има разстояния, които трябва да се изминат. И ние е, представяме някои изисквания. Времето за транспорт, това е едно старо изискване, което повтаряме днес, особено за животните за клане, не трябва да надхвърля 8 часа, включвайки и чакането и натоварването, без оглед на това дали говорим за сухопътен или воден транспорт. Вече стана дума за бавенето по границите защото предизвикват страх и болка у животните. И тук настоятелно приканваме държавите членки и комисията, разбира се, възможно най-спешно да вземат мерки за подобряване на положението. Е, в цялост контрола, който се и извършва е, съгласно регламента е намалял, въпреки че има нарастване на транспортите. Изискваме от държавите членки да се погрижат за подходящ контрол при транспорта на живи животни. Тук рисковия подход е, е, изисква по-конкретно определение, как се оценява риска в отделните държави членки държавите, изискваме от държавите, членки и транспедиторите да се съобразят и с решението на Съда на Европейския съюз по отношение транспортите и за трети страни. Настояваме за повече контрол. И знаем, че тук има една прекрасна вратичка, е, която е, благоприятства подобно отношение, така че настояваме да се намери решение за това за преодоляване на това за обикаляне на решението на Съда на Европейския на е, Съда на Европейския съюз. Необходими са стимули за фермерите за транспорт на кратки разстояния и кланени животните в близки кланици. Очакваме от комисията иновативни решения. Много е, плавателни съдове са неподходящи за транспорт на животни и за това Изискваме държавите членки да не раз... лицензират подобни кораби, респективно да не подновяват лицензите на други такива кораби. Освен това, настояваме комисията заедно с държавите членки да, по... да изравни санкциите, защото разликата е до 10 кратна от държава членка в държава членка и това говори, че в някои държави членки глобите са една десета от а, а, тези в други. А, предвид ограниченото време и обем нямахме възможност да включим всичко, което искахме. Ще има изменения. И разбира се, а, е, ще се позовем и на специалния доклад на Сметната палата за ХОШ. Очакваме той да представен следващата седмица и той ще намери отражение в нашето становище и изменението. Благодаря, очаквам с, е, с радост взаимодействието с докладчика в Сянка. Е, въпреки че това е уж само доклад по собствена инициатива, надявам се той да допринесе за по-хуманно отношение на животните, а също така за опазване човешкото здраве и околната среда. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Мекър, докладчик Сянка на Екаре. Благодаря ви. Благодаря много на колегата Каденбах за този проектодоклад. Единственото, което мога да кажа, че на практика съм съгласен 100% за всичко, което тя каза. благосъстоянието и хуманното отношение към животните е на дневен ред от години наред. Още 2016 година, спомням си, че обсъждахме този въпрос и аз повдигнах тогава въпроса, свързан с транспорта на животни, предназначени за износ. Тогава направихме много изследвания, получихме много изследвания. Работ, работната група разучи много аспекти на проблема и моето политическа група излезе с много предложения относно съкръщаване на времето на транспорта съкрещаването на времето за транспорт до 8 часа трябва да бъде приоритет и всички трябва да подкрепиме по това предложение. Единствената промяна, която бих направила е да не, разгра... да не разграничаваме животните, които а, са предназначени за клане и другите. Смятам, че би било редно да разглеждаме и двете категории животни е, по един и същи начин. Е, службата за научни изследвания казва, че регламента може да се промени и да даде положителни резултати. Така че аз бих е, а, направил допълнителни изменения, но като цяло смятам, че доклада е отличен. Благодаря. Господин Хейтема отново. Благодаря, господин председател. Ще се възползвам от възможността да говоря родния си език и аз. Благодаря на докладчика за отличният проект. И аз следа дискусиите в интергрупата по хуманно отношение към животните. При всички случаи трябва да продължиме с тези усилия. Правиме много за да подсигуриме хуманно отношение към животните в животновътството, в стопанствата, а не го правиме в областта на транспорта. Мал, малки са, прекалено редки са и нередовни проверките. Е, трябва да разгледаме и санкциите в е, параграф 9. Някои държави членки не прилагат е, необходимите правила. Има много нарушения и, те трябва да бъдат санкционирани. Сега, колкото до износа в трети страни, както каза господин Демес Меркер. Това е един проблем, който се повдига от 2016 година насам. А, ако погледнете снимки, картини, просто аз бих ви посъветвал да, глед, да погледнете в другата посока, защото нещата са просто ужасяващи. И за, за, за, за, за съжаление, няма достатъчно, не се предприемат достатъчно мерки, няма и достатъчно предложения от страна на ветеринарите, но при всички случаи трябва да се вземат мерки на общоевропейски европейски на общоевропейско равнище. Те мерките за транспорта трябва да бъдат комбинирани с като цяло правилата за транспорта. Трябва да проследиме защо няма необходимите площи, които са задължителни за места, където животните могат да бъдат свалени, да си починат и така нататък. Те просто не съществуват в много от държавите членки. Просто няма онези зони, където животните могат да бъдат разтоварени или да могат да прекарат известно време за почивка. Благодаря господин Ек от групата на ГУЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря преди всичко огромна благодарност към Карин Каденбах за чудесния проект от доклад. Уважаеми колеги, използвах лятната вакансия на нашия парламент, за да си създам лични впечатления от тези транспорти. Бях в Словения и Харватия, където разгледах две пристанища за товарене на животните това, което видях и преживях там, беше пълен шок на Коп, в, на пристанището Копър бяхме с колегите и е, е заедно с колеги бяхме подложени на репресии от полицията. Е, където очевидно не се спазват европейските разпоредби. Просто не е за вярване какво ни се случи. Макар, че се легитимирахме като е, евродепутати, бяхме третирани крайно непочтително от полицията те искаха да ни забранят да правим снимки, да ни конфискуват а, а, съответно техниката и ни заплашиха с отнемане на паспортите и дори отвеждане в участъка. Взеха ми паспорта и си го получих обратно срещу 200 евро за полицая. Това обаче не ни възпря. Искам да ви кажа, че във всеки камион, който проверихме, температурата беше над грани, достимата граница, на места до 40 градуса. Животните страдаха ужасно. Нямаше ветеринари, полицията не правише нищо. Когато се обадихме на ветеринарната служба, никой не дойде, а полицията категорично отказа да провери камионите. Това е защита на животните в Европа. Позор! И какво прави комисията? Лъже нас и гражданите, като твърдят, че повечето транспорти на животни се извършват в съответствие с европейските разпоредби. И след Копър отидохме в Раша, в Харватия е, от различни европейски държави имаше транспорти на животни, дори от Литва. Това, което видяхме, беше ужасно по отношение на животните, особено едно животното. Е, животното бе ранено, ревеше и въпреки това го прехвърлиха на кораба. Това се е врязало дълбоко в съзнанието ми в нашата привидно цивилизована Европа не може да се случва такова нещо и това едва ли е изключение. Филмовия материал, който изготвихме там, е, ще и бъде изпратен на еврокомисарят е, Андрокайтис, но ще бъде показано и по германската телевизия. Очаквам сериозна реакция сред гражданите. Хората трябва да знаят а, какво става с защита на животните в Европа и трябва сериозно да си помислят защо и привидно народни представители затварят очи и уши при транспорта на животните. Крайно време е да се действа. Иначе, в противен случай, Никога тук в Европейския парламент не можем да произнесем думата му морал. Трябва да приключим е, това, тези изтезания за животните. Е, благодаря на Карин Каденбах. Нейният доклад почти не изисква промени и очаквам с интерес предстоящата дискусия с докладчиците в Сянка. Очаквам доклада да доведе до промени. Благодаря. Thank you very much. Uh, Благодаря. Сега докладчика в сянка от е, Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря, господин е, председател. Аз е, също мога да кажа, че а, поздравявам докладчика за този доклад. Това становище е много съдържателно и се надявам, че ще бъде взето предвид от Комисията по селско степанство. Този, това становище е резултат на е, много, многократно предприемани действия от гражданското общество, включително петиции, оплаквания, жалби и е, от, поради е, факта, че много държави член, членки просто а, отхвърлят а, обвиненията. Създадахме една работна група, и дори в пленарна зала не бе прието предложението за, за създаването на тази работна група. Формално това е така много, много показателно за състоянието на демокрацията в тази институция. Но доклада на госпожа Кад... Каденбах е много добра основа за отправяне на ясно послание а, за това, че има много проблеми в а, този, в тази област. Условията за транспорт на милиони животни из Европа и извън Европа са абсолютно неприемливи трябва да осъдиме е, всички онези, които извършват този вид транспорт, но най-вече органите, които са длъжни да извършват проверка на условията на транспорт. Е, температурата в превозните средства е много висока. Няма времето времето за транспорт е прекалено дълго, липсват места за почивка. Но най-вече е, липсата на проверки по границите на Европа към Турция на е, е, са неприемливи. Много често им има така абсолютно несъстоятелни а, доклади. Е, изпратихме е, писмо до комисаря Андрюкайтис, който отговори, че има съответствие почти 100% с е, нормите и изискванията. Това е пълна лъжа. Така че в доклада на госпожа Каденбах проблемите са изложени много ясно, като например проблема с почивките или по-скоро липсата на такива, липсата на пространство, липсата на вода, която да се предоставя на животните. Така че се надявам, че ще можем конкретно и конструктивно да работим по този доклад с цел подобряване състоянията на нещата. Благодаря. А сега останалите членове на комисията, госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. Аз също искам да изкажа изрична благодарност на госпожа Каденбах за този доклад. Е, водещия доклад е в а, Агри и аз съм, се надявам, че ясно ще отправим послание. Очевидно е на лице един хубав регламент, но зле прилаган тъй като се отварят много възможности за заобикаляне на правните разпоредби, така че приносът към ХОШ е никакъв. Прекалено дълго си затваряхме очи, опитвахме се да въздействаме на държавите членки. Не става. Чакането на външните граници вече се спомена, както и местата, където се събират животните знаем, че животните трябва да получават храна, вода и хуманно отношение. Не е достатъчно да пишем насоки, а при телетата и при сокалчетата въобще е много по-страшно. Трябва категорично да следим за максимално 8-часов транспорт и за това животните това е мое, впрочем, лично убеждение, че дължим това на животните. Аз съм от селско семейство, аз гледам животни вкъщи и не мога да поема отговорност за такива мъчения. Про сериозен проблем им виждам, че в цял свят темата за е, хуманното отношение към животните заема все по-голямо значение. Австралия и Нова Зеландия вече не транспортират живи овце, например. Те са достоен пример. Комисията казва, нещата са наред, но всъщност не, не прави необходимо по ос, особен начин. А, аз предложих а, на комисията да се намали клането в трети страни. А, нищо не последва. Говорим за защита на животните, но не спазваме ли стандартите. Трябва да проявим достатъчно кораж е, и да забраним износа на животни заклане от Европа. Има други начини за транспорти на месо и аз съм твърдо убедена, че ако животните е, се биват клани близо до мястото, където се отглеждат и качеството на месото ще е по добро, предвид е, по-малко стрес. Трябва да помислим сериозно за санкции. След чутото от колегата ЕК, е, на когото охотно вярвам, и в Европа явно не разбирам, че не всичко е наред. За мен транспортирането на животни по вода е неприемливо. Ако помислим за рискове, ако помислим за санкции, Искам да подхвърля идеята другата седмица, когато ще говорим за намаляването на въглеродните емисии в автомобилостроенето. Там се говори за сериозни санкции при малко надвишаване на стандарта. Нека подходим така и за, към животните. Необходими са санкции. За мен са ясни две неща. Е, животните, които се отглеждат в Европа и, и, е, изискват, когато са за разплод, тряб, трябва да се транспортират живи, но всички останали трябва да се колят в Европа. Благодаря. Госпожа Тейлър не е тук. Давам дума на Натали Благодаря. Зелените, разбира се, искам да кажат нещо по този въпрос. Говоря от името на Ки Стойлър. Аз наистина споделям казаното от другите. Транспорт на животни не трябва да има. Трябва да има или само продажба на живи животни или транспорт на е, месо. Транспорта на живи животни е, е излишно е, жестокост към животните и забраната на този вид транспорт също би намали, намалило емисиите, замърсяването на околната среда и така нататък. По принцип съм съм съгласен с първоначалното намаляване времетрайнето на транспорта до 8 часа, но, но ще излеза с предложение за 4 часа, като това трябва да е транспортиране до кланницата. В крайна сметка, животното може да бъде отглеждано и а, е, клано в един и същи регион, вместо да бъда а, е, транспортиране на дълги разстояния. А, е, това може да стане също така с помощта на използване на мобилни кланници. А, също така трябва да се вземат мерки за а, чака, срещу чакането на а, границите, особено на границите с трети страни, с Турция. Това а, може чакани, е, може да продължи дни и а, дни. Затова е необходимо необходимо да се, да се спазват абсолютно всички ограничения, дори когато, когато става дума за транспорт извън границите на Европейския съюз. Аз призовавам за забрана на превоз на живи животни към тези страни, които не, не спазват европейските правила. Същевременно в Европейския съюз има не спазване на а, ограничения, на правила и така нататък. За това трябва да се зачестат проверките, да има санкции и включително да има страни, които да бъдат а, сложени в черния списък. Крайно, крайно време е да престанеме с а, целенасоченото осмъртяване и убийство на животни. Госпожа Хазенкамп. Благодаря, господин председател. Всяка година повече от 4 милиона едро рога продукти, животни, прасета, птици и така нататък се изнасят от Европейския съюз. Видях неодавна един документален филм за начина по който се транспортират тези животни, включително с кораби. То беше, гледката беше наистина ужасяваща. Е, а това е било преди 30 години. 30 години по-късно нищо не се, нищо не се е променило. комисар Андре Кайнтис ни каза, че има пълно спазване на европейските правила. Не е вярно. Заедно с колегата бяхме в Словения и Харватия включително и по външните граници, за да видим по какъв начин се транспортират животните. И това, което видяхме, беше ужасно. Това, това са млади ам, животни при нас, пренасени в а, а, камиони, които абсолютно за които въобще не се спазват никакви норми. Не става дума за един или два. А, Аз се е, измерих температурата на, на първия камион, който дойде рано сутринта и макар да бе рано сутринта, температурата в камиона беше 35 е, е, градуса. Нямаше ветеринар на мястото, нямаше е, никак, никакви, никакви проверки. Полицията просто беше там, за да помогне на превоз, превозвачите. И бях, бяхме сплашвани от, на практика от полицията и мога да ви кажа, че полицията просто беше корумпирана. Е, все повече и повече животни биват е, превозвани, все по-малко се спазват е, нормите, дават се без безогледно разрешения за транспорт. Би трябвало да, забран... да, се... да се забрани и транспорта по море и по вода. Но, примерно, животните, които се карат от, от България към Ирландия, първо биват качени в камион, след, след това в в Словения, те се прехвърлят на, на, на друг, на един кораб, след това някои от тях се е, изпращат в Ливан или в Израел. След това отново животните биват качени в е, камиони за преди стигане до крайната дестинация. Така, ако се, що се от, отнася до доклада, Докладът е предимно предназначен и обръща внимание на животните за клане, а не животните за разплотно. Би трябвало да се обърне много по-голямо внимание също така и на животните за разплод, на бременните крави, на които не се дава вода по време на транспорта. Мисля, че трябва да, в доклада трябва да се обърне много повече внимание на този проблем. Трябва да потърсиме решения. Скъсяване времетраенето на транспорта, забра, забра, забрана на пренос на животни отвъд границите на Европейския съюз, повече, повече кланници. Е, включително и е, промяна на целия начин на е, клането на животните и като цяло промяна на начина на живот и на хранителният режим, консумация на повече, на по-малко месо и така нататък. необходимо е да се създаде да се, да, да се създаде и една комисия за е, изследване и за разследване на начина, който е, се извършва този транспорт. Този е, доклад е добър, е, доб, добра отправна точка, но подобни отправни точки са поставени много пъти и нищо не се е получило до сега. Така че ние ще дадем допълнителни препоръки и ще внесем изменения. Благодаря. А сега... Тук ще си позволя накратко да дам лично мнение в качеството си на заместник председател, като евродепутат. Благодаря на докладчика и докладчика в Сянка за всички, които работят по въпроса. Аз отдавна съм твърдо убеден, че дългите транспорти на животни е, е по-лошо от най-лошите кланници и, и реакцията на комисията и държавите членки по-скоро е насочена към замазване на проблема, отколкото към решаването. Искрено се надявам, че тази, този доклад, тази дискусия могат да допринесат за по-добро изпълнение на съществуващия регламент, но също така и за въвеждане на нови, по-стрикни изисквания за защита на животните и хош. И накрая, но не по значение, ще дам думата на госпожа Гюйталанд, е, след което ще чуем комисията. Имате думата. Благодаря, благодаря на Карин Каденбах за е, този чудесен доклад. За мен за себе си мога да кажа, че споделям вашите мисли. Дълбоко съм загрижена и притеснена, особено след като чух колко фрустрирани са и колегите от днешното положение. Бих казала, че когато няма законодателство, можеш да кажеш фрустриран съм. Но когато има доказателство, което не се изпълнява, това не е просто фрустрация, това е цинизъм. Опасявам се, че законодателството, което не е достатъчно сериозно и не се изпълнява, по-скоро препъва прогреса и напредъка. Чух изказванията на колегата, колегите, които от 30 години се борят за законодателство. Добре, законодателството е факт, но не и подобрено положение на животните. Е, окоръжена съм от изказванията на колегите е, е, ко, които говорят за този тормоз над животните, обезводнени, болни, млади животни, които трябва да бъдат с майките. Се... Това ме изпълва с гняв, представяйки си положението в държавите членки. Мисля, че гражданите са зад нас. Много хора в държавите членки смятат, че стороното не е достатъчно и които искат по-сериозно законодателство по начина, по който каза и Карин трябват по-строги мерки, за да постигнем едно подобрение на ситуацията. Целият въпрос е много емоционално зареден, но аз съм окоръжена, като чувам колко колеги искат промяна на ситуацията. Благодаря, Карин, благодаря на всички. Председателят, благодаря. Сега ще чуем представител на комисията, госпожа Нарамира Свея. Благодаря първо благодаря на парламента за доклада. Комисията го оценява като много добър и много балансиран, също и добра отправна точка. Може би ще ви е, припомня, не, няма да кажа нещо ново, транспорта на животните е приоритет за комисията. Осъзнаваме, че има проблеми с приложението на регламента и както показва и доклада, има подобрение и ние от комисията наистина вярваме, че положението в някои отношения е много лошо но все пак и, и има много неща, които не се прилагат и, и че доклад, а, регламента не се прилага в защита на животните. ние в момента се бием, така да се каже, на много фронтове и с държавите членки, и с операторите, и с неправителствения сектор, с надежда да подобри подобрим нещата и за дългия транспорт в Европа, и за животни за износ. Имаме платформи, имаме звена за контакти. Е, включвам тук, впрочем, и е, животните, които все още не са отбити. Е, благодаря на парламента за подкрепата в това отношение. Председателят, благодаря и аз. Не зная, Карин, желаеш ли да кажеш в от... нещо в отговор на казаното от комисията. Госпожа Каденбах, благодаря много. Аз също съм убедена, че комисията е, се опитва да отбележи напредък е, и тук специално, що се отнася до държавите членки, очакваме доклада на Сметната палата, откъдето става ясно, че нещата не опират само до транспорта, а въпросът за това как се отнасяме към хош, към здравето на животните, пък и към здравето на хората. Всичко има нужда от подобрение. Изрично благодаря на всички колеги, които се изказват изказаха. Както от и аз от една страна се чувствам фрустрирана от ситуацията на място, но и окоръжена от подкрепата на колегите от всички политически групи. Обедена съм, че заедно можем да постигнем резултати, както казаха и колеги, е, аз съм член и на комисията Агри. Там също ще положим усилия е, да в включим нашите предложения, нашите предложения да влязат в окончателния доклад. Е, очаквам е, нашето сътрудничество, защото това е значима стъпка по пътя към е, по-хуманно отношение към животните, но и към по-добро здраве на хората и животните. Председателят, благодаря за сроковете. 18 ноември 11 часа е срока за изменения, гласуване в Енви на 6 декември, а в Агри на 21 януари. Изменение, корекция 14 ноември е срока за да. 14 ноември 11 часа, с което ви благодаря за дебата по този въпрос и преминаваме към следващата точка Европейска година на по-екологични градове. Е, тук имаме предложение за резолюция и първо ще дам думата на съдокладчиците, от ко... първата е господа Шалдемосе. Ще... Helsinki i, øh, i dag til øh, EPP-kongressen. Men øh, det vi vil благодаря. Мнозина от колегите са в Хелзинки, но аз искам да поставя въпрос. Въпрос да ви привлека за самишленици да обявим 2020 година за Европейска година на екологичните градове. Това е тема, която можем да подкрепим и развием. И наистина има смисъл от екологична гледна точка, пък и от гледна точка на климата. После екологични градове означава по-добра вода, по-голямо биоразнообразие и можем да гарантираме подобрение на системата си така че да имаме по-добра защита на околната среда, на водите и да намалим и управляваме по-добре въглеродните емисии, както и всички мерки, свързани с намаляване на температурата. Всичко това води до е, политика в полза на климата. Е, а има и здравни аспекти а, при екологизацията на градовете. Например, шума, който тормози мнозина граждани. При по-екологични градове той също може да намали. Тоест има сериозен смисъл да подкрепим тази идея за по-екологични градове. Европейската идея за по-зелени градове може да бъде център на нашето внимание. Така че приканвам комисията да предприеме действие в това отношение. И обменът на добри идеи, добри практики е чудесен начин да научим повече така че да постигнем по-устойчиви решения. Надявам се комисията да ни помогне при изпълнението на този план за действие чрез редица инициативи за по-екологични градове в Европа и за рамка, която да създадем за обмен на опит така че всички да бъдем по-екологични. Това е резолюцията. Моля, подкрепете я в политическите групи. Тя е много, с много положителни резултати и за околната среда, и за климата, и в крайна сметка за качеството на живот на нашите съграждани. Моля за вашата подкрепа. Сега господа Вишневска. Благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа, мисля, че идеята за по-зелени градове е много положителна. 12% от европейците живеят в градове. Така че идеята за зелени градове неминуемо ще насърчи устойчивото развитие на градовете и за съответно по-благоприятна градска среда. Нека не забравяме различните измерения на живота в градска среда. Разбира се, имаме предвид околната среда, социалната, економическата, но и културната сфера. Всички те са е, свързани помежду си и ако работим по тях е, цялостно, можем да говорим за успех. Е, сумите за съживяването на центровете на градовете трябва да бъдат обвързани с устойчивото развитие, но и с е, дейността на съответните граждани. Но пътя към зелените градове може да бъде различен в отделните държави членки. Ще се спра на избрания от Полша път. Днес в Полша се прилага приоритетна програма за по-чист въздух – Правителството е предвидило 24 милиарда за постигането на тази цел за периода от 2020 до 2029 година. Е, общата инвестиция ще бъде повече от 30 милиарда евро. Е, целта на програмата е по-голяма енергийна ефективност на сградите е, като се променят източниците на отопление, съответно е, да бъдат намалени газовите емисии и е, частиците, които попадат във въздуха. Трябва да вземем предвид градското отопление и намаляването на токсичните емисии. В по-зелен град се предполага, че въздухът не е така замърсен т.е. да се постигнат целите от Парижкото споразумение. Искам да се възползвам от случая, за да благодаря на всички вас от все сърце за това, че подкрепихте изменението ми, когато гласувахме схемите за търговии с емисии можахме да поставим ударението върху е, градското отопление е, в градовете. Защото в Польша, ако искаме да постигнем по-зелени градове, трябва да се борим срещу смога, срещу мъглата, която е резултат от е, замърсяването на въздуха. И съответно системата за градско отопление влияе на качеството на въздуха в Польша. Благодаря. Председателя представител на групата на либералите. Е, благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в разработването на резолюцията. Приветствам инициативата за година е, на зелените градове. Е, по този начин можем реално да обменим най-добрия опит и най-добрата практика от целия Европейския съюз. И ясно мнозинство от населението на света живее в градовете и е, съответно основната част от световните ресурси се употребяват в градовете. Така че е, организацията на градската среда е в центъра на борбата ни срещу промените в климата. Е, в е, градовете има възможност гражданите да живеят устойчиво, да преработват отпадъци, да използват, е, да, да, да, да, спортуват, минимално да използват автомобили и така нататък. Всичко това се отразява на общото количество емисии в нашите общества отново откриваме е, древна мъдрост. Е, да използваме времето си рационално, е, трябва обаче да предоставим е, такива пространства в е, схемата за градско развитие. Озеленяването ни защитава срещу е, прекомерната температура, което често е проблем в свръхнаселени градове. Чрез е, е, озеленяване на градовете хората ще упражняват по-активна физическа дейност. Това е здравословно навсякъде по света, в големи метрополии, като Барселона, или в по-малки градове, като Лахтин в Финландия, има инициативи за е, цялостна промяна на самата градска среда. Е, и аз е, очаквам да се организира форум за преглед на всички тези инициативи. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Екхалт, от името на Зелените. А, благодаря, господин председател. А, казвам се господин Ека, не Екхарт, казва, казва изказващия се. Трябва нашите градове да бъдат пионери в опазването на околната среда и в борбата срещу промените в климата. Предвид населението на градовете трябва да потърсим устойчиви решения за проблемите на съвременната цивилизация. В градовете трябва да има по-добро качество на живота за техните жители да сме сигурни, че сме подготвени за предизвикателствата на бъдещето. Е, по-зелените градове са важна стъпка в правилната посока. Само един пример. Само един пример е, е, за обществена политика, която опазва околната среда. Ако говорим за насърчаване на местната економика или е, концентрацията на хора, които живеят в градска среда, това неминуемо води до е, заостряне на екологичните проблеми. Ние не можем да пренебрегнем това. Нека видим решенията в Европейския съюз. Те използват инициативата за по-зелени градове, за да възпитават хора. Те трябва да осъзнаят въпроса за по-зелена устойчивост. Е, председателя, извинете, мислех, че господин Ек е представител на зелените, но всъщност господин Екхарт е представител на зелените. Благодаря, господин председател. Еко Екхарт, къде е разликата точно? Да, в, в Харт е разликата. И искам да поздравя тази резолюция. Приветствам я от все сърце. Както казаха и колегите, аз мятам, че все по-ясно осъзнаваме, че ако видим какви са дейностите на място, виждаме, че все повече неща стават в рамките на градовете. Това не се отнася само за европейския континент, но и за Съединените щати. И ясно е, че има едно централно правителство, което отстъпва от ангажиментите от Париж, но всъщност градовете поемат много дейности, свързани с коалицията. Цялата коалиция, още сме тук, привлича все по-активно внимание. По този начин се постигат и намаленията, които са необходими на място. В Европейския съюз има сдружения на общини по кръгова економика, по политика за промените в климата. Все повече и повече за устойчивото хранене на градовете. Виждаме, че всичко това става именно в градовете членовете. Именно за това смятам, че през 2020 година е важно да обърнем специално внимание на по-зелените градове и на ролята им за постигане на резултат на място. Защото често в Европа на политическа ниво ние постигаме неуспех. Примерно, е, миенето на колите. На европейско ниво ние сме предоставили всичко на общините и това е много активен дебат в много страни. Тоест, трябва да подкрепим зелените градове. Радвам се, че има зелени градове и с удоволствие ще подкрепя тази резолюция. Председателя, благодаря. А, сега, представителя на групата на свободата и пряката демокрация. А, благодаря, господин председател. И аз от все сърце подкрепям тази резолюция. Темата за по-зелените градове е изключително важна за бъдещето, което ни очаква. Ако искаме градовете ни да бъдат по-чисти, където инфраструктурата да бъде зелена, това трябваше да е правило от много отдавна. За съжаление, десетилетия лошо управление са създали условия на несигурност, на ранимост.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 che avrebbero potuto essere risparmiati ed evitati se avessimo avuto più cura della natura. Всичко е, е, трябваше много по-давно да се погрижим за природата. Трябваше с много по-голяма обич да се отнасяме към природното си наследство, към градската среда. Ето защо понятието устойчивост, самото понятие устойчивост за градовете е много важно и ние трябва да работим по тази тема. Настоящата настояща резолюция е повод за това. Съгласна съм да говорим за зелена инфраструктура като възможност за изграждане на по-солидна основа за нашите градове. Напълно съм а, а, съгласна с това, че 2020 година трябва да бъде година на по-честите градове и да си определим а, път на карта за по-зелени градове до 2030 година. Важното е през следващото десетилетие да работим за приспособяването ни към промените в климата, за тяхното отслабване. Съгласна съм с това, което казаха колегите. Твърде е, често кметовете са изоставени. Изоставени са, ние трябва да ги подкрепяме на местно, регионално и, нациво, и национално ниво, но трябва да им оказваме най-вече много по-ясна подкрепа на европейско ниво. И за това е важно е, гражданите да участват активно в е, самата концепция за такива градове. Като гражданка на Италия от Ломбардия искам да се спра на друга важна точка е, градовете е, трябва да отидат отвъд градския модел за завземане на земя, на територия, е, консумация на пейзажи. След скорошния доклад от 2018 година за потреблението на почвата, виждаме, че е, в Италия на секунда се бетонира 2 квадратни метра. И е, Ломбардия е на последно място, има 52% раздробяване на територията. В заключение ще кажа, че това не е устойчиво. Положението се влушава, примерно положението с наличната вода. това води до ерозия и на почвите, така че е, е много важно да се работи за по-устойчивото използване на, екосистемата на Земята. Председателя е, това е, бяха иска... Е, докладчиците в сянка. Има искания за, взум... за думата от други депутати. Господин Зориньо има думата. Искам да поздравя авторите на резолюцията. Предлага се 2020 година да бъде Европейска година на по-зелените градове. Всички знаем е, огромните предизвикателства пред градовете. Лошото качество на въздуха, задръствания в е, централните части на градовете, енергийна неефективност е, в сградния фонд, все по крайни, все по-крайни природни явления, бури, пожари и така нататък. Така че е, подкрепям тази инициатива е, за промяна в е, градския модел. Дано Европейската комисия да предведи необходимите средства за това. Е, е, развитието на градската среда се отразява на територията като цяло. Е, има по-добро разпределение на населението и на живота като цяло. И комисията е решила Лисабон да бъде Европейска зелена столица. Това е награда след множество инициативи, свързани с мобилността, споделянето на автомобилите, прочистването на реките, подобряване на обществените услуги и по-голяма енергийна ефективност на обществените сгради. С гордост гледам на Лисабон като европейски зелен град през 2020 година. Това е чудесна практика, която да се сподели, за да бъдат градовете приятна среда за онези, които живеят там и тези, които ги посещават. Тази резолюция е чудесна основа, но трябва да се отиде по-напред. Председателя, госпожа Фуско, представител на Европейската комисия, има думата. Да, благодаря. Благодаря за думата, както и за резолюцията. Естествено, Европейската комисия приветства вниманието, е, което Европейския парламент обръща на местно ниво на озеленяването на градовете. Комисията постоянно работи от години по тази темата. Ще посоча няколко примера, за да видите как комисията насърчава градовете да участват в зеленяването. Това е важно е, за живота на жителите на градовете, но и за живота на всеки по-отделно. От години комисията е, е, работи по понятието Европейски зелен град. И един депутат току-що спомена, че Лисабон ще бъде зелената столица през 2020 година. Това ще бъде чудесен повод, за да се настоява на значението на а, това понятие. Това е, е и десетата годишнина от е, е, както ние връчваме тази награда. Това е награда, която засяга различни аспекти, на която много изказали се, се спряха. Важно е да работим с вас като институция, за да може това събитие да стане по-видимо, да се настоява в по-голяма степен на естественото биоразнообразие, за зелената инфраструктура. Това са и основните акценти във вашата резолюция. Важно е да се обърне още по-голямо внимание на значението на местното ниво. Но искам да посоча, че комисията работи по различни аспекти и вие ги подчертахте, тази устойчивост обединява различни теми. Примерно в градския дневен ред има много партньорства, местното ниво участва, е, използването на земята и вие споменахте за това, биоразнообразието. Е, ще се разработи един план за действие. По него в момента има публична дискусия. Обсъжда се въпроса и с политиците, как да се подобри използването на почвата и естественото биоразнообразие. Трябва да се търсят решения в замърсяването на водата, на въздуха в градовете. Има и специфични инструменти, които се прилагат. Качеството на въздуха е един от основните въпроси, които вие споменахте. Диалог диалог. Е, комисията иска да увеличи комисията по нарушения, за да се подобри качеството на въздуха в нашите градове. Има и други проекти, като например Алрут е, на път. Той започна през 2016 година за инфраструктура на местно ниво 20 града участват в проекта. Той продължава. Има и мрежа от е, градове, които са получили награда. Те са около 40. Благодаря на вас, на пилотни проекти. В тази мрежа се споделя най-добрата практика нещо важно, което подчертахте. Градовете могат да се учат един от друг и да подобрят ситуацията там. Тази година комисията организира и Зелена седмица, посветена специално на градовете, побратимяването на градовете. Те бяха много успешни, така наречените speed dating, бързо запознанство. Градовете е, бързо се запознават е, и след това се връщат по места и прилагат най-добрата практика. И накрая е, финансирането. Финансирането. Вие говорихте за това. На местно, местното ниво, извън субсидиарността, местното ниво е важно. Е, взето е предвид в многогодишната финансова рамка, предложена от комисията. Ние обръщаме особено внимание на устойчивостта в тази рамка, подкрепянето на живота – т.е. естественото биоразнообразие и там ние предлагаме увеличение от 25%. Отново казвам, че за мен е удоволствие да обсъждам тези теми с вас и да сътрудничим. Благодаря. Благодаря много. Крайна, краен срок за внасяне на изменения 14 ноември 12 часа. 6, декември. Тук ще обсъдиме въпроса, а през декемврийската сесия ще бъде разгледано в пленарна зала. Сега ще обменим информация с господин Бьорн Хансен, изпълнителен директор на ЕК, Агенцията за химически вещества. Ще имаме една дълга дискусия. Um, Два големи документи, обемни бяха разпространени. Едното е програма за 2017, другото е програма за действие 2018-2020 година. Бих ви помолил да ни направите едно резюме за 15 минути това, което е написано в тези документи, а след това ще продължим дискусията с членовете на Европейския парламент. Добре дошъл в Европейския парламент. Имате думата. Thank you very, very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Дами и господа, много ви благодаря за това, че бях поканен да проведем диалог по въпросите и дейностите на Европейската агенция по за химическите вещества. За пръв път а, участвам в този диалог, който ще се провежда ежегодно. Затова нека да кажа няколко така неща от лично естество за нещата, които ще правим през 19-та година и следващите 5 години. Аз съм на този пост около година. Преди, преди година бях а, тук а, на същото, практически на същото място по време на а, диалога за а, моето на, назначаване. Аз смятам, че между химически веще, вещества и политика има много общо и винаги съм мислял така и сега продължавам да мисля така. Така че съм се същия ентусиаст, какъвто бях. Самата агенция и секретарята много ми помогнаха при стъпване в длъжност, както и както и хора и представители тук от комисията и различните органи. Аз така минах през абсолютно всички етапи. Първо в началото се почувствах абсолютно загубен, след това много въодушевлен, след това малко е, оплашен, но сега е, с удоволствие ще обсъждаме е, следващите стъпки. Е, на агенцията. Какви са предизвикателствата за 2018 година и следващите? Аз първо искам да говоря за нашите силни страни и, и аз знае го и преди да постъпя, преди да взема тази длъжност, защото съм работил и с комисията по а, а, арбитраж и всички други Основното предизвикателство е как да прилагаме законодателството в областта на химическите вещества. Знаете, че РИЧ, което е основната нормативна уредба на която се основава ЕКА, е всъщност а, машината, която произвежда, генерира допълнителното законодателство, включително и онова, което не се прилага и не се разглежда а, от а, ЕКА, включително а, законодателството свързано с амбалажите, което се предоставя на Агенцията по храните. Сега, предизвикателствата за 2019 година ще бъде да работиме по доклада класифициране, етиктиране и пускане на пазара. Това е доклад, който беше публикуван преди 10 години Според комисията работата по този доклад е постигнала много голям напредък, но разбира се има още много какво да се направи. Същевременно разпоредбите на РИЧ също се е, прилагат, но все още не с достатъчно ефективност и ефикасност, т.е. Е, целите на РИЧ все още не са достигнати, а те, те трябва да. Е, те са всъщност устойчиво развитие в областта на хими, хим, химическите вещества. Как, както казах, ние в ЕКА трябва да се справим с тези предизвикателства чрез и е, с помощта на работната програма, основана на заключенията на всичко постигнато до тук. Е, също така, значи, тук казах е, РИЧ, класифициране и етектиране, това са от основните законодателни актове, след другите са биоциди и защита Новото новото в а, тази област е нам, нам, намаляването на броя на разрешенията за пускане на продукти на европейския пазар. Но все още е, не разполагаме с достатъчно ресурси за е, а, изпълнението на програмата, свързана с био. Прилагането на конвенцията от Ротердам, която е може би най- пълната, широкохватна и ефективна конвенция, с която съществува в тази област относно тяхното употреба е, без е, без е, да, да, създа, да се създава опасност при употребата. Тоест, управлението, е, предпазливото и е, безопасно управление на химикалите. С, с, много е, много е важно да, постигнем, да постигаме е, синергии при изпълнението на различните задачи и на различните е, политики. Ние смятаме, че наистина разполагаме с е, необходимата експертиза за постигане на това, но това все пак е едно предизвикателство регламента ПОПС за прилагането на Стокхолмската конвенция е също един, едно предизвикателство и вие като са законодатели ще участвате в разработването му. Целта е да, да създадем един център за който да работи в областта на отравянето и а, от отровите, и кой, който да може да създаде а, различни а, единици, които да могат да помагат на гражданите, да им а, предоставят а, информация, в, когато а, имат проблеми с отравяне, например, от някакъв а, м, продукт за почистване, също така в областта на безопасността на работното място и така нататък. това са нови задочи, които, пред които сме изправени, които трябва да изпълним а отвъд 2018 година, следващите 5 или 10 години, трябва да спомена два проблема. Едното е финализиране на стратегическият ни план, т.е. как ще се развива ЕКА през следващите 5 години. Смятаме, че приоритетите са три. още, още да, да, да бъдеме още по-добри при е, идентифицирането на опасните химикали. Това е, е едното. Другото е информацията да бъде предавана по веригата на доставка и за да, за да достигне до нези, които използват химическите вещества и крайните потребители, разбира се. И третата ни задача е интегрирането на етиктиране, процеса на етиктиране, като, убеди, като, убед, като обединиме всички нормативни актове в един цялостен пакет и, и, също, и също така да допринесеме за изпълнение на международните цели в областта на химическите вещества. Така че това са ни нашите приоритети. Е, разполагаме с необходимият е, потенциал за, разбира се, постигане на тези синергия, за които споменах. И е, също така многогодишната финансова рамка, проблем, който ви обсъждате на различни нива тук, и агенцията трябва да даде възможност за допълнителни синергии, за да може да се постигне стабилно финансиране в рамките на следващата МЕФАРЕ, за да можем да интегрираме е, нашата работа в е, е, цялостното законодателство, с което ние не работим, но за което бихме могли да допринесем, защото разполагаме с необходимата експертиза. Това е от моя страна. Сега съм готов за дискусия. Uh, Благодаря много за направеното изказване. Първо ще дам думата на служителя за контакт на комисията в ЕКА господин Пьеха. Въпрос... Благодаря, господин председател. Това бе наистина подробна информация относно ЕХА, която, за която благодаря на господин Хансен. На 1 януари 2018 година вие поехте този пост – всъщност работите по въпроса от десетина месеца, което не е много дълго време, но е достатъчно за да опознаете агенцията и нейните стратегически цели. И едновременно с това да се запознаете с предизвикателствата, свързани с тази работа. Разбира се, много е важно да имаме точни данни за отровни и опасни вещества, както и тяхното взаимодействие. За нас е много важно да поддържаме връзка с научните следи, среди, с цел да постигнем висококачествена дейност относно химикалите и тяхното безопасно използване. И така, тази сутрин а, вече имах възможност да споделя с господин Хансен. А, много ме интересува информацията по послед заключенията от прилагането на РИЧ и други съответни а, документи. Интересуваме, разбира се, също така и предложението за новия регламент, както и какво става с отпадните продукти, с остатъчните вещества, биоцидите и съответния регламент. И още нещо – датите за регистрация, т.е. фирмите, които произвеждат или внасят над 1 тон химикали годишно. Те би следвало да регистрират произвежданите от тях вещества с съответните е, стъпки и последствия. Е, особено държа да зная е, какви вещества е, в кои държави членки се внасят. Зная, че въпросът е деликатен, опира до търговска тайна, поверителност и така нататък, но това е важен въпрос. Как трябва да знаем какво става с тези вещества, на пазара. Затова процеса на регистрация е много важен, защото има ориентировачни данни, че всяко трето вещество, всеки трети химикал, пускан на пазара в Европа, е свързан с някакви опасности. Тук се позовавам на информация, която съм чувал и в Европейския парламент, че на пазара дори излизат нерегистрирани вещества. Това предполага да бъдем съответно активни и да поддържаме добро сътрудничество с компетентните органи и държавите членки. Аз съм политик, но по образование съм лекар и мога да кажа съвсем отговорно, не бива да залагаме на карта здравето на хората, животните, екологията. Фирмите трябва да докажат безопасността на даден химикал преди да го пуснат на пазара. Докладите за жалост, тук вече говоря в качеството си на политик, тъй като съм работил и в нашата национална служба за оценка на риска, мога да кажа, че всяк, всеки трети от регистрираните химикали не разполага с съответна надежна информация. Това не е добро, не е добра новина, нито за здравето на хората, нито за екологията. И това, разбира се, е проблем е, във връзка с използването на химичните вещества. Понякога има и съмнения относно е, оценките на самата ЕКА, например на комисията по чумата и е, някои други органи как ще осигурите съответната прозрачност на вашата дейност, изхождайки от факта, че всеки трети химикал не е достатъчно добре проучен, че не, няма съответни, съответна информация, свързана с риска, свързан с него. Мисля, че сегашното положение е крайно неудовлетворително трябва да проведем разумна дискусия, стъпвайки на фактите, защото нямаме ли добра регистрация, нямаме ли съответната подплата с факти, цялата останала част от процесата по, процеса по регистрация не бива да бъде приключван. Просто, като когато няма достоверни данни, не бива веществото да излиза на пазара. Така че и освен това трябва да се помисли за обнародване на данните включително имена на фирми, които не дават достатъчно информация, не попълват съответните формуляри. Това може да бъде обнародвано, така че обществеността да знае за това. Зная, че въпросът е деликатен, но все пак най-важното е ЕКА да действа по начин будещ доверие. Тя е решаващ орган по тема в контекста на здравето на хората, животните и екологията. Председателя. Следващо изказване парламент, à комисион Ви. Благодаря, господин председател. Добре дошли в парламента, в нашата комисия, ЕНВИ. Искам да ви задам малко по-точни въпроси, защото Немската агенция по защитата на околната среда ви нападна, както и БФР е, във връзка с глифозата. За какво е положението в момента? Имаше 100 000 молекули, които е, циркулираха в Европейския съюз. Създадоха ви от 2007 година до сега трябваше да направите оценка. Докъде сме стигнали? Какво е разпределението между държавите членки? От 2015 година производителите трябва да правят досие по регистрация. Докъде сте стигнали вие? Има е, повече от 1900 досиета за регистрация от 2008 до 2017 година. Както казаха колегите, разбираме, че една трета не са проверени или не отговарят на изискванията. Какво ще кажете по този въпрос? Друго, което ме тревожи, това е свързано с комисията Вест. Вие пряко участвате. Аз съм производител. Пращам ви досие за регистрация. Опитвам се да преценя всички проучвания. Вие преценявате всички направени проучвания, обаче разрешавате активното вещество на пазара. Едва след това правите проверка по същество. Едва след това проверявате дали преписката е пълна и каква е токсичността на продуктите. Това представлява проблем. Е, защото чрез регистрацията вие позволявате производителя да пусне на пазара продуктите си и едва след това може да се окаже, че това вещество е хипертоксично. Последствие в регламента или в регламентирането се посочва, че вие трябва да анализирате 5% от разрешените регистрации. Тази цифра трябва да се увеличи, да не е 5%, да стане 100%. Ако искаме да ни се вярва, както каза колегата, искате още пари. Добре, колко? Колко още? Колко експерта още? Трябва накрая да говорим за точни цифри. Освен това, по биоцидите чух чух, стигна до мене информация, искам да чуя вашата позиция. Когато има групи по оценка, там се събират експерти от държавите членки е, по биоцидите? Защо каните производителя? Имаше полемика за стълкновението на интереси. Защо идва производителя? Аз не съм чувала такова нещо. Вие правите преценка на досията. Държавите членки са представени. Трябва ли и производителя да участва в работната група? Това са ми точните въпроси. Очаквам точните ви отговори. А, да добавя, да добавя, ЕКА, е, имаме ви доверие ако нещо трябва да се подобрява, сега трябва да се подобрява. Кажете на депутатите, тук нещата не вървят, ето какво ни трябва, ето как можем да се подобрим. Но все пак доклада на БФР е доста, доста строг. Пред... Благодаря много, господин Райнголд. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Хансен. Can... За неговото въвеждане в темата, че може би е, трябва да, да отчетем, че сме малко изненадани от вашето отстъпление. Знаем, че е, разполагаме се днес на нова информация. Вие казвате, че би е била известна. Това не подобрява и не влушава нещата, но е, говорим за фундаментите на рич Всич, всичко това започна през 2007 година и до 2010 година досиетата трябваше да бъдат приключени под контрола на ЕКА. Ако днес, 10 години по-късно, стигаме до извода, че една трета от досиетата за химикалите на европейския пазар са непълни, значи века се проваля казано с думи прести. Дори ако ни казвате, че ние по закон трябва да проверим 5%, колко са досиетата? 40 хиляди? Добре, 5% от тях колко са отхвърлени? 4-5, което е много по-малко, отколкото ако бихте направили истинска проверка. А директивата за РИЧ е много ясна. Няма данни, няма пазар. Това е основният принцип на реч. Без данни няма излизане на пазара. Ако една трета от химикалите нямат пълно досие, т.е. нямат данни, те нямат място на пазара. А все пак са, са на пазара. Какво е сторила ЕКА, освен да каже този файл, това досие не отговаря, връщаме на националния орган те е, се обръщат към европейските органи. Така ли се печели доверието в европейските агенции? Това е отговорността на, на РИЧ. Няма данни, няма пазар. Заговорим за една трета пазари. Време е, ека, време е вие да се намесите и да покажете, че това е спешен и важен за вас въпрос. И наистина ние не казваме, че химикалите са несигурни Проблема е, че ние не знаем а тук говорим за 95% от обема химикали на европейския пазар. За една трета от нас, ние не знаем какви са токсологичните данни и явно някои неща не са проучени. Време е, край, крайно време е ясно да кажете по кое досие какво е направено и защо някои пазари още са на пазара и защо ми говорите за меморандум за раз, разбирателство това е лято, където се говори за качество на данните. Не говорим за качество, говорим за липса на данни и това е нарушение на европейското законодателство и трябва да направите нещо и ако казвате нуждаем се от хора трябва, повече хора, кажете колко ви трябват, защото не можете да се криете за това. Говорим за сигурността на нашите здравници. Трябва да бъдем 100% сигурни. Хайде да не са 100%, но поне трябва да сме сигурни че на 100%, че досиетата са пълни. По закон. И това е проблем, защото ЕКА от години ни говори за подобрение, но единствения резултат е меморандум за разбирателство с химическата промишленост, че било трудно. Честно казано, не ме интересува е, тук те имат отговорности. Рич изисква от нас да предоставят данни, да предоставят пълни досиета. А вашата задача е да следите да изпълняват закона. А ако не, нямат място на пазара. А те са там. И това е проблем проблем, който трябва да решите и то бързо, а не още години наред да си говорим и да пишеме за меморандуми за, пишем меморандуми за разбирателство с химическата промишленост. Благодаря, казва председателя доктор Мартин. Да, е, имате ли какво да кажете? Имате думата. Доктор Мартин, тя е представител на Европейския парламент в управителния съвет на ЕКА в това си качество ще, ще я чуем. Уважаеми господин председател, уважаеми е, евродепутати, ползвам първата възможност да благодаря за определенето ми като ваш представител в управителния съвет на ЕКА. Това бе година на празненства, промени и а, предизвикателства. 2017 година е, се навършиха 10 години от създаването на ЕКА. Време е да хвърлям поглед назад и да е, погледнем как се работи. Рич всъщност заложи нови тенденции, включително и за държави като Китай, Русия, Тайланд, Турция, Малайзия. Това бе и под крайния срок за регистрация на неотори... неразрешените вещества. И аз бях наистина подготвена от добрата подготовка за, в това отношение. Аз самата съм британка и разглеждам нещата и в светлината на Брексит. Ние имаме е, нови напредък с нови изпълнителен директор, е, но все още има много предизвикателства. Над 200 са новорегистрираните е, химикали, но все още има непълни досиета и накрая ние имаме нови задачи за нова база данни. А, като гражданин и като изследовател аз горещо приветствам тази инициатива винаги можем да се получим от новите изследвания в рециклираните технологии, но това предполага да познаваме добре изходните вещества регламента поставя своите изисквания, но ЕКА, мисля аз, разполага с нужните сили и умения да изпълни задачите си. Ще разчитаме на европейските институции, включително парламента, за изпълнение на тази задача. Накрая оставам наше разположение с всякакви въпроси и ви обещавам най-добросъвестно и изчерпателно да отговоря на базата на моите източници. Председателят, благодаря. Сега да чуем комисията. Имате думата за изказване. Добре, е, добре, накратко. Благодаря ви за думата. Е, вече се спомена тази точка че говорите за допълнителни задачи и допълнителни ресурси. Ние работим близко сътрудничество с АК. Е, с новите си задачи ЕК трябва да бъде напълно оперативна ще получите оперативна подкрепа е, от страна на комисията, но също така и от бюджетните служби. Освен това въпроса за съобразяването с регистрацията. Ние също сме определили този проблем и при всеки преглед е, ние винаги сме е, ние ще направим предложение, ще го предложихме ги на парламента тази пролет. Не говорим само за регистрация за оценка, но също така връзките на ЕКА с съответните експерти, съответните срещи на експерти. Има тревожно явление и това ни насърчава да продължим работата и да посочим проблемите при прегледа по РИЧ. Uh, Председателя, благодаря. Имаше интересни въпроси и бележки. Отново дам думата на господин Хансен, който е изпълнителен директор на ЕКА, да вземе отношение и да се надяваме да отговори на въпросите. Имате думата. Благодаря на депутатите. Благодаря за многобройните въпроси. В е, встъпителните си думи не се спрях на всички въпроси. Предложих, вместо да се спирам на един много дълъг списък на въпросите, които трябва да отправим до комисията при доклада, е, просто е, исках да кажа в началото, че съм готов да се спра на всички проблеми. Ако започнем с спазването на критериите, ще се опитам да отговоря в логична последователност и на този въпрос предпочитам да отговоря накрая. Но ако трябва веднага да кажа да, ЕКО ще направи следваща стъпка. Е, разглеждам това като мой дълг. Непрекъснато да правим следващи стъпки, както направи моя предшественик. Това е мой задължение, в това се състои работата ми, е, да проявяваме безпокойство. Да, е, проучванията на BFR е, и резултатите ни безпокоят. Потвърждават се проучвания и информация, които ние сме набрали вътрешно и ние изпитваме тревога. дали се крием? Не. Не. Е, е, е, за това съм и тук и веднага заявявам и няма да се връщам на този отговор. Не възнамерявам да се укривам. Може би ще се върна в назад малко. Започваме за регистрация. Говорим за регистрация възоснова на база данни. Говорихме до някъде и за регистрация, за бионауки. След това ще се върна на въпроса за меморандума за разбирателство с производителите, тяхната позиция и функциите им при е, работата ни по оценка на съответствието. И тогава ще, вие ще прецените дали отговорите ми са достатъчни. По директива РИЧ, и тук казвам ние, съвсем съзнателно казвам ние, защото институционално бихме ви включили и вас. В, бях в комисията, когато е, разработвахме РИЧ. Когато разработвахме РИЧ, трябваше да направим фундаментален избор. Какъв модел искаме да приложим? Моделите, с които разполагахме, бяха съществуващата система, т.е. съществуващи химически вещества. 99% от тези вещества на пазара можеха да се използват в този им вид, както иска производителите без никаква допълнителна рамка. Но в последствие трябваше да има режим за разрешение, проверка от определен орган и едва след такова разрешение, след проверка, по-скоро се допуска достъпа до пазара. Проверката дали е досието е пълно, дали отговаря на изискванията и едва след тази проверка се предоставя достъп до пазара. Цифрите, е, които е, могат да посочат след регистрация, повече от 20 000 вещества, това показва, че предходната система за разрешение, когато се правеше предварителна проверка за 20 000 вещества преди пускането им на пазара, ще изисква много-много години, много повече години от сега. Примерно при е, бионауките ние проверяваме около 30 вещества годишно, а трябва да работим с повече от 20 хиляди по рич. Така че тогава е, тези, които взимаха политическите решения, взеха съответното решение, как да работи системата по издаване на разрешения. Избрахме хибриден модел. Производителите да представят досие, което да бъде пълно и едва след пускането на пазара, така наречената експост проверка се извършва. Аз не се крия, категорично е, мога да заявя, че това ме тревожи като система. Но системата е създадена, за да могат дружествата да останат на пазара, да не присъстват на пазара незаконно. Системата е разработена така, че досиетата да са пълни, но е, определена част не отговаря на изисквания. Ще е, се спра на проблемите малко по-късно, но първо няколко цифри. Ако имаме повече от 20 000 вещества на европейския пазар, то трябва да променим системата РИЧ и да поискаме пълна регистрация. Това предполага как производителите самостоятелно регулират химическите вещества. Или ние да преценим досиятата по регистрация. Е, правилно ли регулирате веществата? Трябва ли ние да направим следваща стъпка? В член на управителния съвет, представител на парламента, каза тази година е последната година на регулиране сега вътрешния пазар работи по-добре, защитата е по-добра, отколкото в миналото, когато изобщо нямаше система. Но все пак не сме постигнали точката, до която искаме да стигнем. Ако трябва да се върна на базите данни, едно от правомощите, с които разполагаме и с което разполагаме от много отдавна, аз много благодаря, е, но както на управителния съвет, който трябваше да го добри, но благодаря и на моя предшественик IT системи. В нашата агенция имаме IT управление, можем бързо да обработваме данни и можем да ги пускаме в интернет за за публична консултация или просто за публична информация. Много бързо, много ефективно, с почти никаква ръчна намеса. Благодарение на това правомощие ни беше възложено развиването на различни бази данни. Примерно за отровните вещества. В момента се работи по тази база данни. Е, трябва държавите членки 24 часа в седмицата да се справят е, с е, спешни ситуации. Граждани, които са в съприкосновение с отровни вещества под домовете си. Или как да е, развиваме база данни, е, когато се набират база данни за вещества при рециклиране на продукти, как да се образуват потоци при рециклиране. Но също така е, тези, които развиват определени продукти, трябва да знаят коя част от продукта да не съдържа обезпокоителни химически вещества. Така че с тази база данни ние помагаме на иновациите и на рециклирането развитието. Това е една от областите или може би областта, е, която в момента обсъждаме с комисията, за да получим необходимите средства, но имаше изменение гласувано в комисия и в пленарна зала ни лиши от необходимите средства. Нямаше съгласие в пленарна зала. Сега е, се борим за да получим средства е, за тази база данни. Е, това беше идея на парламента е, при преговорите. И е, представители на комисията каза, ще търсим съвместно, ще работим съвместно за намиране на решения. Та, по различните бази данни е, ние създаваме синергия, е, използваме повторно инфраструктура, използваме познания, ресурси, свързани с е, с хардвер, но и с софтуер, за да могат нещата да поевтинеят. Ако трябва да се спра на прозрачността или да се спра на въпроса за бионауката едновременно, е, благодарение на нашата информационна инфраструктура с много малка ръчна намеса, използваме двама, двама човека, за да пускат хиляди досиета в интернет годишно, благодарение на IT инфраструктурата. Разходваме евро, но имаме твърде малко щатни служители за целта. Бих казал, че 99% от информацията, която получаваме, искаме е, Продук... производителите да изпращат молби за поверителност на информацията. Ние разглеждаме молбите и преценяваме доколко можем да допуснем публичен достъп до тези данни. Има много малък процент от молби за поверителност много малко молби от производителите, така че е, основната част от информацията, с която разполагаме, попада в интернет. Ако обаче в, данните, в досиятата данните не отговарят, това става видимо веднага. Е, лицата, които работят по нашия уебсайт е, с данните и всичко свързано с тях. Ние не казваме, че досието не отговаря на изискванията. Това не е, е наша роля, но ние просто обнародваме информацията и всеки може да открие тревогите по бионауката също трябва да имаме прозрачност. Присъстват производителите, но има е, е, участие и на много други партньори присъстват не само производителите, но и зелени, неправителствени организации, потребители, служители, най-различни партньори. Придържаме се към насоките на Европейската комисия за експертите, за да има балансирано представителство на възгледите, да се чуят всички гласове преди да вземем решение, но все пак се придържаме към строго научни и технически дискусии. Ако има някакви някакви политически послания или, или ги взимаме предвид, или просто спираме. Просто спираме намесата на подобни послания в дискусията. Защо присъстват производителите? Много често от гледна точка на бионауките това е те се прилагат е, от производителите. Не е ясно до 100% какво се има предвид и затова индустрията трябва да присъства, за да няма последваща писмена процедура. Нищо не става обаче при закрити врати, всичко става открито с участието на всички заинтересовани страни и съответните експерти. Връщам се на проучването на BFR, съответствието малко цифри, защото ние сме работили много и сега няма да се защитавам. Не взимам думата, за да се защитавам. Ние правим проверка по съответствието. Доста работа е свършена. Но аз съм напълно съгласен с това, че тази работа не е достатъчна. До сега сме прегледали 700 вещества и е, по тези 700 вещества е, сме е, работили с всички данни, които са на лице. Освен това, избрали сме 700 вещества, които са особено опасни. От тях по една трета трябва допълнителни данни. Така че данните, които ни предоставят производителите, според нас не отговарят на регламента РИЧ. Тоест, искаме е, допълнителни изпитвания, за да има е, спазване на регламент РИЧ. Две трети казва, но ние не подбираме произволно веществата, подбираме вещества, за които има голяма вероятност да не отговарят на изискванията. С IT специалистите, нашата агенция се основава на IT, успешно намираме досиета, които е вероятно да не отговарят на изискванията. И освен това гледаме при кои вещества има високи обеми, и твърде голяма вероятност за експозиция. Но по две трети трябват необходими данни. Ние спазваме регламента РИЧ. Това не е система за издаване на разрешения. Ние не можем да изградим система за разрешения, но трябва да, да, да застигаме, да застигаме събитията по, по съответствието. Това са няколко цифри. Какво правим? Да, безпокоя се, служителите са тревожени и сега работим по приключването на работната ни програма за 2019-та. Тя трябва да се обсъди, трябва да се одобри на срещата на управителния съвет през декември. Основен приоритет остава съответствието и, както каза и представителя на Европейската комисия, и при техните прегледи се споменава това. Е, при подготовката за 2020 година това остава основен приоритет. Какво означава това? Е, преместване на ресурси към този приоритет, но от години работим, но лично аз мога да кажа, че през последните 10 месеца искаме да видим как може взимането на решение да стане по-бързо, и е, е, да се запази е, правното и научното проучване, което да се извършва редовно. С, с същите ресурси да работим повече или с повече ресурси ще постигнем още повече. Питате ме за цифри. За един щатен служител имаме пет проверки по съответствие. Тоест, пет досиета се падат на е, една година на човек. И накрая аз е, е, представлявам агенция. Ние сме тук, за да ви служим, можем да направим сметките заедно. Примерно 100% за всички химически вещества с високи обеми можем да седнем и да ви кажа е, колко време ще е необходимо с настоящите ресурси. Мога да ви кажа, че постоянно ще увеличаваме ефективността си и нашите служители са все по-опитни, все по-компетентни и Накрая вие можете да ни кажете какво искате да приключим, е, колко ресурси ще трябват. Не мога да ви кажа сега. Мога да се върна, мога да се върна, ако желаете, и да ви посоча тези цифри. Но отново казвам, това е основен приоритет за нас. Искаме да ви служим на вас, да служим на гражданите. Това явно буди тревога и остава основен приоритет за нас. По меморандума за разбирателство на, с СЕФИК и Евромето говорим за металите, говорим за, за, за съответната промишленост, сдруженията и европейската промишленост за а, петрол. Защо? това не замества работата ни по е, съответствието. С тях е, в някои области има научни въпроси, които са сложни. Е, в петролните потоци има хиляди вещества. Има технически проблеми с оценката на риска и тестването индустрията прави оценка на риска и тества тези вещества от години, така че ние наблюдаваме техния опит, за да можем ние, без тях, да решим какво искаме да правим. Друго, което правим при тези дискусии е сходно, когато седнем с кандидатите за разрешение. Преди да си разработят молбата, от нашия опит можем да им кажем кога да искат дерогации, кога не. Така че всичко започва от рано и искаме е, е, да им помогнем да разработят по-добри досиета и да е ясно кога няма съгласие с ЕК и с производителите по съответствието на досието, вместо да губим е, време и средства в последствие. Така че е, е, печели се ефективност, обмен на познания, на информация и на опит, е, но това не е паралелно. Надявам се, че това пояснява както моите тревоги, готов съм да, да, да, да, да направя следваща стъпка. Няма да се крия. Няма да се крия. Готов съм да навлеза в специфични подробности. Благодаря много за тези подробни и много честни отговори на въпросите. Има още какво да уточниме може и сега. Но разбира се, ще продължиме дискусията извън рамките на това за заседание. Екхот и госпожа Ривази, които ще зададат въпроси. И след това господин Хансен ще отговори. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Благодаря, господин Хансен. Това наистина е дискусия, която трябва да проведеме. Бих искал нещо да кажа по цифрите, които а, споменахте и казахте за 700 вещества, може би не е точно 5%, но да речеме общо взето. И 3 четвърти не съответстват. И ние знаеме, обсъдихме тези, които будат много опасни и ако три четвърти, продукти не, не са, не отговарят на съответствието, ами а, каква, е, каква е вече вашата цел за следващата година и а, как а, и колко ще бъдат тези, които съответстват и какво ще направите, ако няма постигнато това съответствие, госпожа Риваси. Имаше избор за начина по който се разглеждат досиетът. Вие казахте, имаше много закъснение, да, за химическите вещества, но можеше да се каже, че от тук нататък, от тази дата нататък, всеки, който произвежда химически вещества, сега един тон, едно време хиляда тона, трябва да бъде регистриран и да получи разрешение. Защото каква, кой може да гарантира, че европейските граждани не са а, жертва на химическо токсично вещество? А, кой, кой, кой гарантира здравето на хората? след, ако, ако няма подобно разрешение, ние просто в момента нас ни троват е, и погледнете каква криза има. А, каква фи, а, криза свързана с а, токсични отрови. Сега вие казахте, да, примерно даден, дадено дос, дос, досие не е, изпълнява нормите на съответство. И вие казвате, след това държавите членки трябва да вземат мерките. Значи, щом вие казвате Рич, е, това не отговаря на Рич, то тогава какво държавата членка ли трябва да е, забрани съответното вещество? И още един колега иска да вземе думата. Dziękuję bardzo. Może nie tyle pytanie, co podziękowanie panu dyrektorowi. Благодаря. Трябва да благодаря на господин изпълнителният директор за това, че дойде честно да обсъдиме проблемите. Той не ни е, говори само за успехите, а е, обяснява и какви са трудностите и какви средства са необходими за постигане на задачите. Сега, за мен е много важно е репутацията на агенцията. Можем ли да вярваме на агенцията? Аз не представлявам производители, не, не представлявам а, индустриалци, аз представлявам хората, хората, които се тревожат. За това, кажете, господин директор, това е, това е проблем важен за много държави членки. Става дума за складирането на отровите, на биоцидите. Имате ли някакъв план, някаква програма, някакво виждане за складирането на тези вещества? Ние просто не можем да ги експ да ги, изне, да ги изнесем някъде по света и да се отървем по тези неща. А, така че, моля ми, отворете и благодаря за а, отговора, който ще е, получа. Благодаря. Ще започна с последния въпрос. Става дума за репутацията и доверието, което може да имаме в агенцията и управлението на отпадъците. Евро, Европейският е, съюз играе водеща роля за управлението и а, е, контролирането на а, е, продуктите в а, международен план и за това и нашата агенция се радва на съответното доверие. Да, разбира се, доверието и отговорността са е, основните стълбове, основните цокли на, наша, на нашата работа, на цялата недейност. Защото ако нямат доверие в нас, значи не си вършиме работата както трябва. Така че това е показател за това, което трябва да направим. Е, значи, ако успяваме, това, означи, това означава, че е, наистина ние можем да гарантираме защитата на гражданите. Това в крайна сметка е, е основната цел на нашата дейност. Колкото до складирането. Не, нека да се върна малко назад какви, какви, каква, какъв е малкият принос на ЕКА в голямата картина на, на доверието и отговорността? А, че ние успяваме да убедим, не точно да убедим, не точно да убедим гражданите, а да могат те да видят, че ние ставаме е, все по-ефикасни с всеки изминат ден, т.е. че разходваме е, об, обществените средства е, правилно. дискусията от а, е, около, около глифозата наистина така създадаха малко хлъзга в терен а, е, и а, е, хората смятат, че има известна непоследователност и са абсолютно прави. Но има много положителни примери също. И... Що, що се отнася до законодателството, свързано с химическите вещества, аз мисля, че наистина ние разполагаме с необходимият потенциал за да постигнем е, с енергии и съответствие, за да наистина да имаме едно консолидирано аки в е, тази област. Що се отнася до отпадъците? Аз от 30 години се занимавам с химически продукти. Това е моята страст. И... А, аз виждам тук, като погледна една, една, една зала, аз виждам химикали и химия навсякъде. Но в а, когато хората виждат нещо, някакъв предмет или, или, не, или нещо, те, те виждат едно нещо, аз виждам комбинация от химикали, от продукти, но при всички случаи трябва да има интегриран. Що се отнася до отровите и складирането на отрови. Предполагам, че имате предвид излезете от употреба химически вещества. Това не е проблем, който ние в, в момента решаваме, но не складирането и отправлението не са в нашите правомощия, но нашата експертиза би могла да помогне за решаването на този проблем. А... Аз съм а, по, постъпих а, преди десетина месеца. Работиме по, по работната програма, която ще бъде приета в, през декември и след това ще можем наистина да а, а, представиме точните си цели. Това, което правиме, бихме искали да отделиме и да посочиме точно у нези които наистина, за които наистина има неосъответствие. Е, целта не ние да постигаме само бройка, а с абсолютно същата енергия се занимаваме с трудните досиета, както и с лесните е, досиета но след 12 месеца е, ще можете да ми зададете въпроса, постигнахме ли повече в областта на съответствията. Аз съм сигурен, че ще има е, положителен отговор, но при всички случаи поемам ангажимента, че ще направим всичко възможно, за да постигнем наистина много по-голямо е, съответствие. Нашата, нашата цел от тук нататък е 200 досиета а, а, годишно, т.е. 200 а, вещества. Е, целта е да а, ускориме дейността за за да отговориме на увеличаван, за да има увеличаващ се процент на пускане на пазара. Т.е. целта не е да, да можем да разглеждаме 300 вещества, но а, на пазара процента да си остане същи. Благодаря много. Благодаря отново за вашето посещение и за откровения диалог който убеден съм ще имаме възможност да продължим и в бъдеще, все така открито както днес. Що се отнася до следващите ни заседания, е, на 12 ноември, следващия понеделник, след това 19 и 20 ноември, съответно понеделник и вторник са заседанията на нашата комисия. С това стигаме до края на днешното заседание. Благодаря на всички за присъствието и участието в дискусията. Закривам заседанието